Mes chers collègues, nous allons... Скъпи колеги, ще започнем нашата работа. Adoption на l'ordre ду жур. Започваме с приемане на дневния ред. Ако няма възражения или забележки, може да считаме, че дневния ред е прият. Е, скъпи колеги, имам е, трябва да ви съобща тъжна новина, както вероятно вече знаете. Колегата Йенс Нилсън почина миналият вторник, вторник 12 март. От името на нашата комисия по транспорт и туризъм и лично от мое име отправям към семейството и близките му и неговите сътрудниците, както и цялата група на социалистите и демократите, нашите най-искрени съболезнования. Бих искал да ги уверя, че ги подкрепяме в този тежък за тях момент. Той бе личност от 2009 година вече член на Европейския парламент и член на нашата комисия от 2014 година. Истинска личност, с която човек можеше да диску, дискутира, да обсъжда нещата, дори не винаги да има съвпадение в политическите възгледи. Той беше убеден европеец и достойно устояваше своите възгледи, неговите съграждани от Кърсунца могат да, да свидетелстват за това. Заедно бяхме в Швеция миналата година, в Сърсун град, който отлично познаваше и чийто кмет е бил до 2009 година. Бих искал от името на всички да отбележа и да отдам значимото на неговите убеждения и борби за, хора, за хората с е, увреждания, за равноправността между жени и мъже, за трудовите условия на шофьорите в тежко тежкотоварният транспорт. Не мога да не спомена и неговите червени тиранти, които той носеше постоянно. А, за, за мен това беше нещо като постоянна закачка и някакси въплъщение на неговата сърдечност и достъпност. За съжаление, няма да го видим, да го видим вече, но той ще остане в нашите сърца, коли призоваваме на минута мълчание за Янс. Je vous remercie. Благодаря ви. Бих искал да, дадам думата на нашия координатор Исмаил Орту, който ще се изкаже от името на социалистите и демократите. Госпожо председател, първо нека да ви благодаря най-сърдечно за това достойно запогуване с нашия колега Йенс Нюсън. За нас това е много труден момент. Говоря за всички нас, колегите от социал-демократическата група. Лично за мен също. Янс Нилсън беше един чудесен колега. Много приятен характер, може би това се дължеше на скандинавския му происход. Е, опитваше се винаги да балансира между различните позиции. Работеше в много сфери активно, застъпваше се най-вече за по-слабите, е, по-уязвимите е, хора в нашето общество. Рядко съм срещал човек с толкова хубав характер в моята политическа дейност. Един човек, който се застъпваше винаги за правилната кауза, според мен, за равенството между мъже и жени. Образцово работеше в всяка област. За нас това е огромна загуба. Чудесен колега и фантастичен човек. изразявам моите съболезнования на неговото семейство, на близките му. Правя го и от името на всички колеги в групата на социал-демократите. Мисля, че това, което казвам, е мнение и на колегите ни в тази е, комисия, не само в нашата политическа група. Благодаря много и на Петра, неговата асистентка, е, с Янс е, Нилсън ние е, работихме чудесно и прекарахме много хубави години. Желая всичко добро, е, независимо от е, невъзвратимата загуба на семейството. Благодаря, Исмаел. Благодарим на групата на социалистите във ваше име. Бих искала да кажа на сътрудниците на господин Янс Нансън, че вратата на моя офис е винаги отворена за тях. Знам, скъпи колеги, че това е тежък за всички в момента, но трябва да продължиме борбата, както той е, го правеше, така ще продължиме да работиме и в негово и за него. Да продължим с дневния ред. Благодаря за споделените с вас мигове. Продължаваме с нашия дневен ред и правата и задълженията на пътниците в железопътния транспорт. Преразгледан текста. Давам думата на господин Либерацки. Добър ден, господин Либерацки. Как сте? Ще ни представите, предполагам, проекто доклада за правата и задълженията на пътниците в железопътния транспорт. Това проекто, за този проекто законодателен документ е от огромно значение за всички наши съграждани и особено за онези, които страдат от някакво увреждане и за които влака е основно средство за предвижване. Господин Либерацки, имате думата. След това ще дам думата на докладчицата Сянка и на всички онези, които ще пожелаят да я вземат. И след това ще, взема дума, дум, ще дам думата и на господин Колон, представител на економически и социален съвет, за да ни представите мнението на вашата комитет. Господин Либерацки, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Вие направихте такова добро въведение в темата. за мен наистина беше удоволствие да бъда докладчик по тази тема и ще се опитам да а, представя нещата колкото се може по-добре. Първо две неща. Необходимо е да намериме добро решение както за потребителите, така и за тези, които предоставят услугите, защото ако не направиме нещо за потребителите, няма да, да има търсене. Това е първото. А второто, регламента вече има дълга история. Първият вариант датира от 1991 година. След това нещата се промениха заедно с промените настъпнали в железопътния транспорт. Големи са разликите в отделните части или региони на Европейския съюз и за това трябва да вземем предвид всички слабости и да не забравяме, че има региони, където има много проблеми. Но като, като цяло железопътният транспорт в Европа е добър, но би могъл да бъде много по-добър и може да бъде непрекъснато усъвършенстван. Усъвършенстване на качеството на услугите, както и защита на потребителите, на пътниците чрез по-добро качество на услугите. Затова е много важна рамката да включва основната връзка между пътници и предприятия, предоставящи услуги, по-специално у тези потребители, които имат ограничена мобилност. Така че Надявам се, че добре съм представил техните проблеми. Важното е услугите в железопътния транспорт да бъдат достъпни и от гледна точка на инфраструктурата, и от гледна точка на цената и да бъдат устойчиви. И също времено да има една последователна, стабилна и устойчива система за превозване на пътниците в Европа. Второ, необходимо е да има равнопоставеност в, от отрасъла и да се осигури е, лоялна конкуренция между разли, различните е, компоненти. От, от една страна а, да се улекоти административното бреме в а, е, е, отрасъла. Срещнах се с 21 отделни различни заинтересовани страни проведахме над 40 заседания, а през февруари бе проведено и кратко изслушване. 50 из... изменения бяха внесени и на 6 марта обсъдихме отчасти нещата по време на а, заседанието на работната група на социалистите и демократи. Целта е да има по-добри и по-устойчиви права на пътниците и по-специално на тези, които имат увреждания, а, да има равнопоставеност, включително и между отдалечените региони както и да има достъпност, включително и при получаването и купуването на билети. Целта е като цяло да се утвърди интермодалния и а, а, модалният подход в отрасъла. В обхва, обхвата обаче има а, известни компоненти, които не включат. Това са изключенията, които а, от кои, които включват част от а, държавите членки, 13 също с 11 до 2024 година, защ, защото следващата МФР трябва да даде възможност за усъвременяване на техните системи и МФР ще даде пласък е, на новите цели. Има няколко ключови изменения 34, 35, както и приложенията. С цел а, подкрепяне, с цел по-голяма ефективност, предложили сме а, единно гише и а, свързване на, на цялото досие с до, до, пакета за железопътния транспорт като цяло. Подобряване достъпа, а, правата и подпомагането на гражданите с увреждания. Смятам, че сегашната рамка не е достатъчно ефективна, за това предлагам цялостната е, мрежа да бъде достъпна за хората с увреждания с предизвестие от е, най-много 24 часа предварително. Докато комисията е запазила правилото за 48 часа. А, това е в изменение 44. много а, много гари вече предоставят този достъп, но необходимо е той да бъде е, възможен е, навсякъде и помощта, оказана на тези лица, да бъде безплатна. Необходимо е също така да се извършват редовни одити на а, предоставените услуги. Така че, ако от, друга страна, ако наложиме прекалено тежки и трудни задължения а, на малките гари може да, можем да доведеме до тяхното закриване. Сега, билети и достъп до билети, това е също един много важен въпрос. Достъп, достъпността е, е от огромно значение за привличане на допълнителни потребители но не е законодателя този, който трябва да налага задължителното сътрудничество между различните оператори. А, този от, отрасъл трябва да се радва на, на същите права, както и другите е, транспортни отрасли и трябва да намира свои собствени решения. Е, в този контекст Директивата от 2017 година призовава до 2022 година отрасъла да излезе с нови инициативи. И за сега 17 железопътни пред, пред, пред предприятия са а, се включили към а, общата мрежа и ние призоваваме и другите да се включат в а, мрежите, предоставащи трансгранични маршрути и билети. До, ю, до юли 2017 година пред, пред, пред, предприятия. се обединиха за да, за да предоставят общи услуги. Необходимо е отрасъла да откликне на изискванията и исканията на законодателя. И аз предлагам да след, да следиме по какъв, по какъв начин се използват, се прилагат изискванията от четвъртият пакет. включително и относно систем, системите за предоставяне на билети. Форс-мажорни обстоятелства. Предложението е да, да, да, се, вклю, да, да, да се включи подобно а, условие предвид конкуренцията между въздухоплаването и железопътния транспорт в някои отсечки, като между Париж, Брюксел, е, Париж, Амстердам, Лондон, Амстердам и така нататък. Не трябва да забравяме обаче, че не само природните бедствия могат да бъдат форс-мажорни обстоятелства, включително и терористични действия. Така че форс, форс-мажорните е, условия или обстоятелствата трябва, трябва да включват и допълнителни компоненти. като е, това включва и компенсации. Сега не винаги пътниците очакват компенсация в някои, при някои обстоятелства. Те по-скоро имат нужда от помощ и ревотиране. Сега, някои от предложенията не са уместни за бъдещето на несуместни, за бъдещото развитие на железопътния транспорт. Като, например, член 16, точка 2, там се, изи, там, се изи, там се изисква от железопътните предприятия да извършват рерутиране или пренасочване на а, пътници тук трябва да има възможност за избор от една страна а, и от, за пълно възстановяване на средствата от а, билета или пренасочване. Докладчика под, под, подкрепя а, идеята на комисията за възвръщане на средствата, но не е сигурен, че това ще може да бъде извършено съгласно условията, предложени от комисията. Тук имам предвид изменение 32. А, колкото до някои от а, проблемите, те не, са, не са дължат на слабости на самите железопътни предприятия, а на слабости в националните политики. Има и предложения за отлагане или за, за продължаване сроковете на някои от фазите. Сега, тук срока за внасяне на изменения е 27 марта 2018 година. Следващото заседание на докладчиците в Сянка ще бъде на, 9, на, 20, на 19 април. след това гласуване през юни и трилог. Надяваме се, че е, целият е, пакет ще бъде окончателно решен и нещата ще бъдат е, приключени до края на мандата на този парламент. Благодаря ви още веднъж за отличният увод, госпожо председател. Благодаря, господин Рибера. Надхвърлихте ролята си на докладчик, тъй като аз по принцип съобщавам графика на работа. Се паси вет Je vous mets un peu la pression, monsieur Либерец. А освен това не е ясно дали изобщо ще може да спазим този график. И така преминаваме към разискването и започваме с вас, господин Роно Мазиле. Добър ден. Президент. Бонжур, мадам президент. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за съвместната работа по това много интересно досие. Благодаря за председател на парламента, господин Берацки, за докладът, който ни представи и се първото представяне на преразгледания текст за правата и задълженията на пътниците в железопътния сектор. Радвам се, че графика, който предварително беше обяснен, ще бъде спазен или поне ще се опитаме да го спазим. Това ще ни помогне бързо да приключим се на душа, което е много важно за пътниците по железопътните линии в Европа. Но имам и ва... няколко важни коментари към докладчика. Заедно с групата на НЕП смятаме, че досието трябва да се включи в цялостната реформа на ЖП сектора, приятел до Европейският парламент през 2016 година. Важно да се излезе законодателно решение за ЖП пътниците, защото това е много важно в контекста на защитата на техните права. Действително, успешната конкуренция в сектора изисква хармонизирани права за всички пътници в Европейския съюз. Само по този начин ще можем да възстановим доверието на потребителите към железниците от една страна и от друга страна ще отговарим на изискванията си за спазване на принципите на конкурентоспособност и екологосъобразност. Ето защо смятаме, че трябва тези наши усилия да се превърнат в четири конкретни мерки. Прилагане на текста изцяло и без изключение от 2019 година. По този начин всички пазари, които се отворят за конкуренцията, ще могат да го правят въз основа на един набор от правила. Трябва също така да се разшири обхватът на предложението към регионалните железопътни мрежи, които трябва най-късно от 2019 година да бъдат отворени за конкуренцията, защото да пренебрегнем правата на над 80% от нашите пътници е неприемливо. Припомним също така, че 10 години след приемането на първият аргумент, 24 държави членки въпреки спазват разпоредбите на този законодателен текст, за който мога да здравя, и можем да отчетем, че това е много положително за техните дърнокопаци и за пътниците по лесопътните линии. А за останалите, надяваме се да им покажем ясно, че техният политическо решение вреди на пътниците. На второ място трябва да се гарантира спокойствието и сигурността на пътниците чрез единият билет и при всички случаи трябва да се даде приоритет на прехвърлянето на пътника към друг влак, вместо да се привилегироват компенсациите по каквато и причина да е изпуснал пътника своята влак, той трябва да бъде пренасочен и да му се даде място в следващият влак, трябва за същата дестинация, независимо дали е на същият превозвач или не. И накрая трябва да се съсредоточаваме върху мобилността в ежедневието екскурсиите през уикенда или достъпа до работното място трябва да спорва за всички ни, независимо от коя социално-економическа категория идваме. И тук се радвам на предложението на, на нашия докладчик за изискването от, за предварително уведомление 4 часа за хората с ограничена е, подвижност и ще пред, предложим специално изменение, което да вземе предвид малките регионални гари. На четвърто място трябва е, да се предвиди намаляване на е, прагът, от който се предоставя компенсация или възстановяване на цената на билета от 30 минути закъснение, защото прагът, който е в момента, един час е недостатъчно, бе прекалено дълго закъснение и се възстановява съм 25% от билета, което пък е много малко и по този начин не може да насърчим хората да предпочитат влака пред личния си автомобил логиката на конкуренцията ще насочи самите превозвачи да бъдат по-надежни, а пък потребителите от своя страна ще разполагат с услуга, която да е на висотата на данъците, които плащат. Е, това е политиката, която аз защитавам от името на нашите граждани, на пътниците и се надяваме, че заедно ще успеем да излезем с на предложение, което да, превър... да се превърна в истинска революция в железопътния сектор, революцията на потребителите. Благодаря ви, господин Музилия. Думата има госпожа Фостер. Благодаря ви, е, госпожо председател. Най-сърдечно благодаря и на докладчика. Не съм докладчик в е, сянка по това досие. Докладчикът ни в сянка закъснява, но ми се случва, че това, което мога да кажа, като цяло съвпада в голяма степен с общата позиция на нашата политическа група. Мисля, че докладчикът отлично направи обзор на основните елементи, по които всички сме съгласни. По отношение на Въединеното кралство, в качеството си на член на парламента, Въединеното кралство мога да кажа, че вече сме надхвърлили много от минималните стандарти, заложени в съществуващият регламент и това ще продължи да, да, ще продължи да са в сила и можем да ви уверим, че по никакъв начин няма да отстъпим назад. И тук стигам до следващия важен въпрос, а именно хората с ограничена подвижност. Струва ми се, че има още много какво да се постигне в това отношение, без да пренебрегваме много сложните логистически аспекти в, не, в много държави членки има много стари гари, трябва да може да се помогне на тези хора да имат достъп не само до самата ЖП гара, но и до влака. Това може би звучи много просто, но трябва да се обмисли от всяка гледна точка и трябва да са налице научните служители за целта, така че се радвам, че се включи този важен въпрос в рамките на разкрещането на регламента. По отношение на директните билети. Това е една инициатива, която ние защитаваме много отдавна, ако не се лъжа, още от първият ми мандат като депутат тук 2002-2003 години и не сме постигнали особено голям напредък от тогава. Струва че това трябва да се превърне в един много важен въпрос за нас, тъй като хората искат да могат да изминават дълги разстояния с високоскоростните влакове и действително е много неприятно, когато се окаже, че за хората е много трудно да си купят купят билет, един билет, който да им позволи да извършат цялото си пътуване през няколко държави членки. И затова ми се струва, че действително трябва да се съсредоточим върху този аспект. По въпроса за изключенията, приветствам 2024 година. Мисля, че е напълно разумно да се запази тази данна, дата. И накрая споменах няколко думи за форс-мажорните обстоятелства. Между другото, вярно е, че форс-мажорните обстоятелства, извредните обстоятелства се прилагат за всички видове транспорта, автобусния транспорт или въздушния транспорт. Очевидно, че става дума за обстоятелства, които са извън контрола на операторите. Но какво можем да направим? Ами да използваме е, същата терминология, която се използва в е, областта на въздухоплаването, а именно задължението за грижа, т.е. първосващите трябва да се погрежат че когато пътниците не могат да хванат влак в рамките на разумно време, трябва да бъдат надлежно информирани и да им се помогне възможно най-бързо да разрешат проблема си, особено когато става дума за много тежките метеорологични условия. Като цяло подкрепяме основните принципи в а, доклада. Смятаме, че подходът на докладчика е много балансиран и безспорно ще получи подкрепата на ЕКАРЕ. Още веднъж много ви благодаря за усилената работа. Мерси beaucoup. Много ви благодаря, госпожо Фостер. Думата има господин Ван Милтенберг. Благодаря ви, госпожо председател. И нашия докладчик Васянка не може да присъства днес. Така че искам от негово име да основна да, да, бележа най-важните елементи в Ауде се познахме с текст и за нас най-важно е новият регламент действително да се съсредоточи върху превозвачите, върху пътниците, извинете, пътниците трябва да да са в сърцето на това предложение. Искаме хармонизация на минималните стандарти в областта на защитата на потребителите в Европейския съюз. За съжаление обаче, европейската, докладчиката малява някои, в някои аспекти предложението на Европейската комисия, например, въвежда отново изключенията и по-низки изисквания за качеството на услугата по отношение на продавачите на билети, например. За нас това наистина е жалко, тъй като когато стана ясно, че настоящият регламент е незадоволително гледна точка на пътниците. Ето защо за Ауди тази позиция не е приемлива. Също така трябва да засилим усилията си в областта на директните билети за трансгранични пътувания. Потребителите трябва да са в състояние да закупят билета си, да са сигурни, че стигнат до крайната дестинация, дори и да изпуснат някои от връзките поради закъснение, например. Това трябва да е важно за всички директно закупени билети и пътувания с няколко прехвърляния. По този начин може да се гарантира, че ще става все по-привлекателен и ще се увеличава непрестанно броят на пътници пътуващи е, с влака. Е, с ваша информация съм и докладчик в сянка по становището на комисия ИМКО, която е асоциирана съгласно член 53 от правилника за дейността на парламент. И мога да ви кажа, че в ИМКО със сигурност ще се сключим основно върху потребителите и смятам, че би трябвало е, пътниците да бъдат в основата и на ваше становище тук в Комисията по транспорт. Така че, съвсем накратко, за да стане ясно каква е посетата ни в АОД, моля докладчика да преразгледа гореспоменатите от мен елементи. Остъпено очаквам, очаквам подробното разискване и ви благодаря за вниманието. И аз ви благодаря, господин Ван Минтенберг. Думата има господин Крамер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Надявам се на добро сътрудничество и в бъдеще, тъй като и двамата защитаваме интересите на ЖП транспорта. Е, няма да кажа, че е позор, но все пак е жалко, че след 10 години е, е, е, изпълнение по регламента в някои от държавите членки нещата функционират добре. Но е, там, където действително е, е, започна едно правилно изпълнение, е, колкото и малко да са тези държави, нещата е, работят добре. И така, ние трябва да се получим и от положителния пример, но също и от слабостите, за да ги подобрим. Е, имаше обаче и държави членки, които казаха, да, добре, има някакъв е, правен акт на европейско равнище, но той нас не ни интересува. Това не бива да се допуска. Сега, стигаме до е, условията при непреодолима сила в мажорните обстоятелства. В продължение на години наред 1,5 е, е, малко повече от 0,5 е, милиона са инвестирани именно за форс обстоятелства, но парите са влизали в касите на предприятията, а не на пътниците. А сега ние желаем да пренасочим този поток в крайна сметка започнахме първо в е, въздухоплаването. Процесът бе много дълъг, докато хората най-сетне имат право да получават обещетенията си и ги получават. И сега, когато става дума за ЖП е, компаниите, трябва да ви кажа, че те е, не бива да възразяват, тъй като имат възможност да се застраховат. Това трябва да се направи е, и в крайна сметка трябва да ги принудим да изискаме такова нещо от е, компаниите. И така, така наречените трутикет: tickets, е, единия билет за преминаване през няколко държави, модула, или модела, ако щете дори за издаване на един цялостен билет през няколко държави. Е, е необходим, защото най-малкото трябва да, като пътник да получаваме информация, а и също и като предприятие, което продава такива билети. Как точно са уредени връзките? какви са възможностите, дори и какви са възможностите за преминаване към друг вид транспорт. В автобусния транспорт също може да се използват определени отсечки. Поне в Берлин това е обвързано с ЖП транспорта. Стигам до важния въпрос за хората с ограничена мобилност. 48 часа предлага комисията. Е, предварително е, човекът трябва да каже, искам да сляза на тази гара и така нататък. Но 48 часа предварително е, е срок, който не е съобразен, в крайна сметка, с е, реалността. Ето, че в Нидерландия е, е, е, един час предварително трябва да кажеш, че ти е необходима асистенция и нещата се уреждат. Защо в Нидерландия може, а в Германия да не може? Съжалявам много. Нидерландия а, дава един положителен пример в това отношение и аз не мога да разбера защо пък всички други се опъват. и така, а, велосипедите в а, влаковете. Още преди 15 години взехме а, решението, че във всички а, видове влакове трябва да можеш да си качиш и велосипеда. Това е, е уредено вече в е, е, рамките на е, федералните железници. Е, можеш в Германия да си качиш велосипеда, ако по този начин не се пречи, така да се каже, на е, останалите пътници и изобщо на е, управлението, на движението. Е, в Германия при всички положения имаше един положителен ефект. Е, в ИЦ-4 е възможно да си качиш велосипеда. Допълнително за тази цел беше включено оборудване, което вече е монтирано в съответните вагони. В въздухоплаването, в автобусния превоз има възможност за превоз на велосипеда. От 40 000 на 100 000 се е увеличил броя на велосипедите годишно, които се превозват в автобусния транспорт. Така че ЖП транспорта какво прави, не мога да разбера, но той продължава да бъде едно слабо място, едно изключение. Трябва при всички положения абсолютно задължително, императивно да формулираме разпоредбата за велосипедите пътниците. Пътникът трябва във всеки влак да може да си качи велосипеда. Очаквам с нетърпение и с голям интерес дискусиите, е, включително и с е, другите институции. За нас е, пътникът е всъщност централният елемент в системата. Това, което е, е, мога да ви кажа е, че днес дори прочетох във вестника, че е, господин Грубер, който всъщност отговаря за федералните железници, получава заради отказа да му се продължи договора 2 милиона и 300 хиляди, е защо да не се поръча и обезпечи една сума и за, за пътниците за обещетение. Госпожа Килонен, благодаря ви, скъпи колеги. Благодаря и на Богослав за това, че се взе с работа по това толкова важно досие. Най-важният въпрос, действително, е най-важен за нас да бъде пътника, потребителят. Само по този начин можем да привлечем повече потребители, които да ползват железопътния транспорт. Струва ми се, че няколко аспекта са много важни за нас, а именно достъпността, сигурността и гъвкавостта от гледна точка на потребителя. И ми се струва, че когато работим с прозрачна и отворена система, която да поставя потребителя в центъра, действително може да организираме надежна е, ЖП услуга в цяла Европа. Нека да продължим съвместно да си работим, всички че ще намерим е, чудесни решения и компромиси, макар да звучи малко трудно това на този етап с е, форс-мажорните е обстоятелства и по други аспекти, но съм убедена, че ще намерим решение. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо Килонен, за проявеният оптимизъм. А сега вече ще започна да ограничавам времето за изказване. Господин Бар, имате думата за една минута. <clears throat> Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за това предложение. Миналата седмица проведох един разговор с нашия докладчик. Да, той се е опитал да балансира нещата, но все пак би могъл да бъде и малко по-смел, според мен грижите, помощта за уязвимите хора и изобщо за пътниците би трябвало да бъде централният момент по време на цялото пътуване, включително и при транзитно преминаване през различни страни. Имаме предвид трансграничното придвижване с влак. Не бива в никакъв случай да свързваме нещата с ненужна бюрокрация. Е, трябва да се ръководим от е, е, така, интересите на клиента, дори и да трябва да плати няколко евро допълнително, ако услугата е добра, това ще се рентира. в време на гъвкавост, аз съм съгласен е, с е, колегата Крамер, е, би трябвало да бъдем по-гъвкави и ние в рамките на ЖП транспорта. Е, не, не бива в никакъв случай обаче е, тази гъвкавост да се е, отразява неблагоприятно на обслужването на пътниците. Ще, може би ще помисля за някои промени и ще ги внеса. Благодаря, господин Бах. Записахте се в минута и половина време за изказване. Благодаря ви за което. Госпожо Андърсен, и ви разполагате с минута и половина. Няма да ви, не съм ви забравил, госпожо Реводелон. Мадам Андерсън, excusez-moi. C'est d'abord мадам Реваделон. Извинете, първо думата има госпожа Реводелон. Госпожо Реводелон. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. В контекста на транспонирането на четвъртия пътен пакет, който често е недостатъчна, Позицията на Европейския парламент за правата на пътниците е позиция, която очакват нашите съграждани. Имаме възможност да докажем, че Европейския съюз не се бори само с а, разрушаване на националните монополи и разбира националната инфраструктура, но се има за цел и да защитава пътниците. Благодаря на докладчика за неговото предложение, но смятам, че трябва да засилим амбициите си по отношение на защитата на правата на пътниците. Неприемливо е регламентът да не взема предвид отчитам регионалните железопътни връзки и пътните връзки в рамките на големите конгломерат градски агломерации. Не може да пренебрегнем над 80% от пътниците, които, взимат, които ползват влака ежедневно и които много често са най най-пряко засегнати от проблемите по железопътните връзки в ежедневието си. Ето защо стяваме да включим този вид железопътни линии в просто на аргумент. Но преди всичко държа да покажем са гражданите ни, че Европейския парламент не защитава интересите на железопътните компании, а интересите на пътниците. Благодаря ви, госпожо Рева Господин Рике, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Преминаваме от една система, основаща на монопола към една система, основаща на конкуренцията. И може би няма да е зле пътника, който доскоро беше потребител, да се превърне в клиент. И се питам дали обществените услуги действително са в услуга на обществото, но тази дискусия я води много отдавна. Бих искал да поздравя докладчика и мога само да отбележа, че ако искаме да наистина да променим епохата, в която живеем, трябва да дадем не само права на потребителите, но и да дадем възможност да, да се възползват правата си на клиенти, което е доста екстравагантно, защото към момента се смята се, че билетът, който плащат пътниците, само в доста ограничена степен допринася за економическата стабилност на ЖП системата системата, което пък някак си намаляваше и правата на самите пътници, като на третокласни клиенти. Аз смятам, че трябва да има възможност да има а, някакъв централизирана система за билетите, за да може в случай на закъснение или нужно обещетение цената после се приспадне върху следващия закупен билет, вместо да се стига до съдебни процеси, каквито въобще изобщо няма, когато на пътника трябва да се изплати обещетение от 8 или 10 е, евро, например, при билет, които струват 50 евро. Така че трябва да се даде възможността на пъти действително да получават обещатени, както това е в сектора на възхоплаването по въпроса за определянето на цените на билетите, единните билети е крайно време да се сложи край на идеята, че начините на определяне на цените и разписанията се смятат за индустриална тайна, което прави почти невъзможно за купуването на комбинирани пакети. Крайно време е всички тези услуги да станат напълно прозрачни с цел предоставяне на единна цялостна услуга за потребителите. И накрая много се говори за хората с ограничен на подвижност, защото отбележа, че трябва да се вземе предвид и същото за хората с а, ограничена видимост или слепите хора, мога да ви връча, на тях им е също толкова трудно да намерят подходящият перон и да хванат правилният влак. Благодаря ви, госпожа Андерсън, имате думата. Благодаря ви. Никой не се съмнява, че докладчикът ни е много отдаден на бъдещето на ЖП сектор, което е очевидно. Смятам, че неговият подход е интересен, но при цялото ми уважение трябва да кажа, че според мен можем да постигнем повече и в случая съм съгласна напълно с коментарите на господин Ван Милтенберг, на господин Музеле и на останалите колеги. И аз смятам, че би трябвало да поставим пътника в сърцето на работата си. Това, това изисква от нас и договор за е на Европейския съюз по отношение на правата на пътниците. Да бих искала да попитам докладчика каква е позицията му. Всички получихме много подробно писмо от Международната организация на железопътните пътници, в които се на практика се отхвърлят по-голямата част от измененията, предложени от докладчика. И при сетината на това писмо го моля да преразгледа своята позиция по въпроса за форса, мажорните обстоятелства. На практика той се опитва да отмени решението на Съда на Европейския съюз по правен път. А според мен това не е добра идея за нашата политическа комисия. Неговото предложение дори не дава възможност за някаква златна среда, каквато предвижда Европейската комисия. И в това отношение съгласна с коментара на господин Мозолиер. Може да се намери някаква златна среда, включително и по отношение на предварителното известие, в... което се изпълнява използва вече при големите шепегари. Разбирам, че докладчикът ни е работил много добросъвестно и добронамерено, че трябва да призная, че бях много изненадан от резултата. А, предвид коментарите на господин Ван Миртебер, всичко зависи от нас, госпожо председател, но предвид това колко е съкратен графика за работа, се питам дали не можем отново да се свържем с председателят на комисията ИМКО и дали може да има малко повече свобода по отношение на плата на потребителите и пътници в това отношение. Благодаря, госпожо Андерсън. Припомня ви, че ни остават три седмици да договорим компромисите, т.е. имаме възможност отново да се срещнем и да обсъдим темата. Господин Телишко, искате думата? Да, съвсем кратко изказване. Знае, че ограниченията във времето налагат това. Виждам, че някои от другите колеги от политическите групи изразиха част от въпросите и тревогите, които ние имаме също. Не бива в никакъв случай да изпускаме възможността да поставим акцента върху така правилната тема. Богослав би могъл да подготви един много по-амбициозен текст. Да се създаде по-скоро платформата, която ще послужи като основа за бъдещето. Най-вече по отношение на интермодалността. Когато говорим за билетите, ние говорим за билетите отново в контекста на единия интермодален транспорт. La position du Conseil économique et social pour 3 minutes. Кажете ни каква е позицията на Европейски економически и социален съвет. Благодаря, госпожо председател гражданското общество, представено от нашият е, комитет, е много чувствително към тази тема. Чувствително е, защото днес не можем да говорим за свободно придвижване на европейските граждани, без това свободно придвижване да бъде е, подсигурено е, с инфраструктурите. Разли, различните елементи, посочени от докладчика, би трябвало да усъвършенстват тази система, но може би можем да отидем отвъд, отвъд като обединиме дерогацията, изключенията, които като, като цяло мен, така ми напомнят а, подхода opt-out, който гражданите ни одобряват. Така че колкото може повече би трябвало да да се да целиме организация подобна на тази в страните и регионите, където са най-добрите постижения и най-добрата синергия. включително, що се отнася до хората с увреждания, каквито и да са тези увреждания. Развиваме се в цифров свят, госпожо председател, така че би трябвало да можем много бързо да откликваме на спешните случаи. И като имам и казвам това, имам, им, имам предвид да може да се реагира много бързо, да се възстановяват средствата или да се предоставят веднага подходящи решения. Разбира се, трябва да се спази и графика. Так, нека не забравяме, че а, това е от огромно значение за европейските граждани и по този начин те ще разберат, че наистина са правилно представени в е, парламента и другите органи. Тоест ще изпратиме послание към европейските граждани и те ще откликнат и ще кажат ние сме е, зад вас. Така че, госпожо председател, имайте предвид, че е, ние ви подкрепяме и и ще разпространиме а, е, така, посланието, което вие искате да изпратите към а, е, гражданите. Благодаря на економически и социален съвет. Чувстваме се подкрепени. Благодаря, благодаря ви, че спазихте времето, което ви бе отредено. Аз сега давам думата на Елизабет Котъс която е, оглавява генерална дирекция МУВ. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Е, зная, че е, е, досието се ползва с приоритет във вашата комисия. Благодарим за това. Благодаря и на е, докладчика за неговия доклад. Действително ще трябва да се опитаме да съчетаем интересите и на доставчиците на услуги, и на пътниците. По, по тази точка сме съгласни. Но като говорим за е, ЖП компаниите, е, трябва да кажа, че се ръководехме от идеята, е, че трябва да помогнем на предприятията, на ЖП компаниите така че да са по-малко натварени във връзка с инфраструктурната мрежа, във връзка с така, всички, цялото оборудване по мрежата. Естествено, че става дума за законодателство за права на пътници, но същевременно става дума и за законодателство, което е свързано с правилата, които до този момент не са уредени, да кажем, връзката с спешните действия в определени случаи, в фарс-мажорни обстоятелства и така нататък. Желаем да подобрим, естествено, е, нещата от гледна точка на хората с намалена подвижност Естествено, че нещата са свързани с различни позиции, доста дискусии. Не говорим единствено а, за а, пътниците, които а, а, ползват а, услугите, но а, а, с най-вече за а, пътниците, е, които е, са с ограничена мобилност, е, почистване, финансиране, оборудване на помещенията, всичко това трябва да се има предвид, не само билетите и помощта, която се оказва на тези хора непреодолимата сила. Е, съдът е казал, че е, е, на практика в рамките на подобни обстоятелства е установено, че е, нашите предприятия, нашата е, мрежа е, не е подготвена за бърза реакция. И затова ние се опитахме да въведем едни съвсем ясни, но ограничени на брой ограничения и дерогации, съгласно решението на съда, за да е ясно в крайна сметка в кои случаи може да се така, заявява непреодолима сила. При всички положения целта ни беше да направим разпоредбите така, че те да могат по-лесно да се прилагат. Споменати бяха по време на дискусията правилата за единия билет при преминаване през няколко държави. Ние държим на това пътникът да може да направи информирано решение не това, което имахме предвид е, в крайна сметка в рамките на, пакет, на ЖП пакета, а това, което а, е, ни интересува в случая, е именно а, информираното решение за пътника. Естествено, че става дума за това кой продава билета и именно тази компания, която продава билета, трябва да обясни възможностите за придвижване на пътника така че той е, да може е, да направи една добра връзка, а не да остане някъде помежду е, отсечките, които трябва да премине с влак поради трансграничното преминаване на пътника. Ето това са правила, които смятаме, че е, същевременно се подкрепят и от правилата за пътниците. Благодаря ви Сега... по 2 минути. Ще се euh, Ще дам обратно думата на нашия доклад и господин Либерацки за две минути. Знам, че това е много кратко време, но и че трябва да обсъдим всичко, което каза комисията, но за сега толкова. Благодаря, господин Либерацки. Така, ще, ще, спаста и 20 секунди. Искам просто да реагирам. Радвам се, че всички сме единодушни, че става дума за нещо много важно. Става дума за е, стотици милиони граждани и милиони и милиони пътници. Така че наистина всички изказаха желание да работим заедно и благодаря. Е, всички са загрижени за благосъстоянието на гражданите. То и естествено този, този доклад наистина е насочен към потребителя, към гражданина, а, включително и този с уврежданията. Да. Това е со, социалистически подход и Кристин го каза. Да, тук става дума за един социален подход. Благодаря ви за добрите и така положителните коментари. Целта е по-добри железопътни линии, по-добър железопътен транспорт, повече за гражданите по последователна политика. Благодаря, господин Либерацки. И сега тук аз трябва да го кажа. Краен срок за внасене на измененията 27 марта 11 часа. А сега продължаваме нашата работа с, с е, средносрочна оценка на механизма за свържване на Европа както казвам, средносрочна оценка и инвестиции в устойчиви и интелигентни инфраструктури. Това е тема, която е голямо значение за нашата комисия, така че е необходимо да видим какви са постигнатите до тук резултати ако имате желание да обсъждате други теми, господин Мизолия, например, много ви моля, напом... на... напуснете залата. Така че, за, за нас е важно да се запознаеме с постигнатото до тук и да извлечеме полуки с цел е, организиране политиката в е, следващия е, период. Тъй като а, тази, а, този период ще бъде от огромно значение за а, управление, за оформянето на цялата система за управление на железопътния транспорт. Сега ще дам думата на господин Оливие Сила от комисията, а след това ще продължим с дебат. Е, разполагате с 10 е, минути, господин Сия, за да ни представите е, тази презентация. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да ви представя тази средносрочна оценка, прият от комисията преди няколко седмици. Целта е да отчетеме а, начина по който проектът е бил приложен в първите три години и да извлечеме полуки за следващият период. Доклада включва три е, отрасъла или три сектора транспорт, е, енергетика и цифровизация, но ще се спра на първи аспект сам. Сега няколко цифри. Важното е да подчертаеме, че сме така напред на, на, на, на напреднали с изпълнението на програмата. Виждате тук в четвъртата колона 95% от бюджета вече е, е канализиран. Тоест, след 3,5 или 4 години 95% от бюджета, както казах, е е, насочен към онези безвъзмезни средства, поетите ангажименти и изплащанията. 16% от е, сумите вече са изплатени. Аз наблягам на онези 40%, за да, за да кажа, че от от тук нататък ще, ще, ще можем да бюджетираме на, от, на основата на а, постигнатите резултати и по този начин да имаме възможност да а, а, добавяме допълнителни средства. Сега, колкото до разпределението на а, бюджета, знаете, че регламента включва като цяло е, инфраструктурата е, в е, транспорта с някои приоритети, като например Виждате, че трансграничното измерение на програмата е от голямо значение. 66% от бюджета е насочено към коридорите Тент, към Сезар, и трансграничното измерение на мрежите като цяло. Измежду основните приоритети е иновацията, нещо на което наблегнахме през последните месеци и, по, и, по, и по-специално бяха организирани търгове, е, свързани с альтернативните горива и така нататък. Сега, е, необходим заключението беше, че трябва да се ребалансира е, бюджета с цел приоритетите и за да се откликне на изискванията за декарбонизация и цифровизация. Що се отнася до финансиране на начините на транспорт, виждате, че голямата част на от бюджета е, е насочена към железопътната инфраструктура и е, вътрешноводните пътища, е, включително и към е, цифровизацията на тези начини на транспорт и интермодалността. Кът, и можем да кажем, че като цяло бюджетът е, е насочен към устойчивите начини на транспорта. Сега допълняемостта между различните програми. Ще, ще се, ще, тук ще наблегна на най- най-близката програма, която е най- а, така на, на, най-тясно свързана с програмата за а, свързване на Европа. Това е програмата свързана с Кохезионния фонд и а, фонда за развитие на селските региони, като 40 милиарда са от произхождат от тези фондове. Както казахме, че свързаността в Европа е тясно свързана с трансграничното измерение и а, знаете, че кохезионните средства също се насочват към това, така че е, необходимо е да се внимава, за да няма препокриване между различните програми в някои а, отра, отрасли и области. Затова работиме с, в тясно сътрудничество с колегите от другите генерални дирекции. А, сега взаимодопълняемостта с другите финансови инструменти, по-специално EFSI. Тук има един много важен елемент, свързан с времевите ограничения и граници. И знаете, че има в момента така някои идеи за е, сливане на голяма част от финансовите инструменти в едно цяло на равнище комисията, така че в бъдеще може би ще може да боравим и с един по-разширен инструмент в областта на а, свързаността в Европа. Сега а, начините, на, по, начините на бюджетиране. А, знаете, че а, свързването на Европа почива предимно на а, раз, разпределение на безвъзмезни средства. А, като се прилага принципа на използва или ще го загубиш, защото, както вече споменах, е, цял, цялостната сума не се изплаща в началото на проекта, могат да, да се извършат е, корекции в хода на изпълнението, включ, включително да се, да се намалят безвъзвезните средства, ако установиме, че проекта не може да освои средствата или че тези средства биха били много по-ефективни на друго място. Така че е, принципа използвай или ще ги загубиш не по принцип а, а, так, наказателна мярка, а, просто тези пари могат в дадени случаи да бъдат използвани по-ефективно в други проекти и програми. Също така казах, че този инструмент сам по себе си като че ли беше един а, инструмент, който а, така беше предвестника на ЕФСИ преди 2015 година, като използваше е, различните начини на финансиране, т.е. бленда на е, частни и е, други средства с участието на търговски банки, на, на, на националните доверителни банки и други. Сега, що се отнася до резултатите? резултатите от инструмента не могат да бъдат отчитани сами за себе си, а в рамките на цялостните програми ТЕНТ. включително и постиженията по коридорите, ТЕНТ. Важно е да наблегнем на състезателният процес на избиране на проекти. Тоест, имаме много голям много, многобройни първоначални проекти и това ни дава възможност след това да направиме селекция на, на основа същността и съдържанието на проекта. А, и се е, е а, инструмент за постигане на основните политики на Европейския съюз, свързано с декарбонизация и цифровизация. Същевременно той има много голяма европейска добавена стойност и има е, истинско европейско измерение. Е, в заключение, е, искам само да спомена, че продължаваме изпълнението и приложението. В момента се организират два търга. Един а, по линията на програмата Сезар, Сизър през април. като, като, като цел, целта е да се намерят решения за така наречените альтернативни горива, докато следващият ще бъде за 2019 година и ще има за цел подобряване на интермодалността. И, по, и по-нататък по време на дните на тента ще се обсъди бъдещето на този европейски инструмент. Благодаря ви, господин Сия, за тази презентация. Е, и сега давам думата на участващите в дебата, господин Вандеркап. Благодаря, госпожо председател. Сърдечно благодаря на Европейската комисия за тази много ясна презентация. Надявам се, че господинът е резервирал вече хотел в Любляна. Е, е, аз е, лично съм го направил. И ще присъстваме. Аз а, бих помолил при всички положения тази презентация да бъде предоставена и на хартия и да бъде разпространена. Госпожа Аяла Сендър ме е, подкрепя в това отношение. А сега стигам вече до сложния въпрос. А, това, което не мога да разбера е а, е, какво означава така наречения мултиплаер а, е, е, на ЦЕФ. Да, Добре, имаме един грант, е, но най-вероятно след това имаме и мултиплеер е, с, е, да кажем, комбиниране, блендинг и така нататък. Говорим за 37 милиарда, но какво означава мултиплеер? И освен това принципа използваш или губиш. нещата се свързват с времето, с срокове. Естествено, че е, трябва да има някакви ограничения, кога точно ще се върнат парите, ако не се използват. И е, в крайна сметка е, как точно са уредени нещата в рамките на а, търга. Добре, от една сна, принципа а, гу, а, използваш или губиш трябва да а, бъде а, а, обвързан с, с срокове и от друга сна, а, веднага след това а, тогава ще трябва да се обяви нов търг. А, и така, когато а, говорим за градските а, проекти и за градската среда, а, ще а, бъде ли обвързана и тя, а, така да се каже, в а, а, проектите по отношение отделните мрежи. Това е част от нашата европейска политика. И сега стигам до ЕФСИ. Всеки от нас обикновено е положително настроен към ЕФСИ. Но Европейската комисия може ли да ни каже все пак какво конкретно е постигнато с ЕФСИ? Е, и ето, е, стигам пак до първия е, въпрос, който зададох. Какво значи мултиплеяр в рамките на ЦЕФ? И накрая, приемам, че тази презентация на Европейската комисия е е, един вид е, е, основа и, така да се каже, стимулатор за по-нататъчната многогодишна финансова рамка. Надявам се, че действително ще бъде така. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Биван Денкам. Думата има господин Исмал Ертук за две минути. Мисис um, Айала Ayala Zender will take up our position as SND. Alors, Ayala, la parole est à toi. Госпожа Ayala благодаря, госпожо председател. Благодаря много. Ценя презентацията на комисията, но да, също така бихме искали да имаме тази презентация на хартия носител. Сега второто, което искам да кажа. Радваме се, че а, Как казвате, че имате повече проекти от пари, за това можете да избирате. Но сега, може би би било по-добре да имате повече пари, отколкото проекти, за да може да заплатите за всички проекти. Е, по този, по, по този начин ще могат и да се добавят допълнителни проекти. Така че, може би, трябва малко да се променят нещата. Всъщност, най-важното е да има точно толкова средства, колкото и проекти. И искам да ви задам следния въпрос. Говорите за двата търга за тази година. Но дали в средносрочната оценка е е, са включени и средствата, които не са били използвани до сега. Те включени ли са вътре в този отчет и а, е, трябва да видим, да, трябва да видим, нали, да, да, вие казахте тук за един, говорихте в един момент за един милиард. Защото по този начин, като имаме само тези точни данни, ще можем да подготвим а, про, проекта и програмата за в бъдеще. И като говорим за в бъдеще, аз ще, ще е възможно ли за някои от проектите да се увеличи е, съфинансирането с финансирането? И да отидеме, да речеме, от, отвъд от тези 40%, които в момента се е, предоставят. Значи това искаме да помислим по това. И второ. Минал, миналият е, инструмент е, включ, включваше транспорта, енергетика и телекомуникации, но а, в, крайна, в, крайна сметка този парламент изисква да има си, не, синергия между тези три елемента. Така че. Дали в. А, следващият инструмент или следващата програма ще може да включи и четвърти стълб, който да отчита необходимостта от новите горива, горива новите превозни средства спомнете си в пленарна зала, беше обсъден въпроса в доклада на господин Ерто. Тоест, питам още веднъж, ще може ли да има четвърти стълб на инструмента за свързване на Европа, където да бъдат включени тези инфраструктури и също така дали дали комисията ще, ще, ще може да ни предостави информация за а, рез, резултатите за а, възвръщаемостта от а, инвестициите направени по силата на ЕФСИ, на структурните фондове. и какво, как, какво точно получава транспорта и каква е възвръщаемостта. Благодаря. Имахте късмета, че Исмаел също ви отстъпи своето време за изказване. Разполагахте с 4 минути, така че за господин Телич. Благодаря ви, госпожо председател. Предвид колко време говориха колегите, не знам, че ще успея да в рамките на две минути, но ще се постарая. Спомням си, че при създаването на механизма за свързване на Европа участвах в процеса на тези консултации. Надявах се да бъде добър, но то се оказа в истинска история на успеха. Два са възможните начини да ни се предостави доклад. Единият е описателният доклад, като този, който чухме току-що, с много конкретни данни, с разпределение на субсидиите, поетите ангажименти, плащанията, графики за изпълнението и припокриването, което е добър начин на предоставяне на доклада, но има и още по-добър начин, а именно да се направи много сериозна оценка. Затова, ако основните ни цели са взаимосвързаност, намаляване на родния отпечатък и цифровизация, трябва да се запита бюджетният орган защо да продължаваме да даваме средства за механизма за свободна на Европа. Достатъчно ли е това? Има разполагат ли средства, и отговорът, който ни давате тук е недостатъчен. Това, което искат да разбере бюджетният орган, това, което искат да разберат и гражданите, как са допринесли за по-добра да, свързаност. Количество качествено за намаляването на въглерода в транспортна система, например, също въжи и за цифровизацията. Честно казано, в доклада не чухме нищо ново от всъщност нищо много чух в тази, е, в тази презентация сравнение с съдържанието на самият доклад. Следващият ми коментар. Как точно се споменава възможност за съвместно финансиране с Кохизионния фонд или с ФСМ, ами, къде пък е частният капитал? Как може да се стигне до предоставяне на по-висока добавена стойност? поне някакъв показател, ако не задълбочена оценка. Разбира се, очаквахме не много средства да бъдат отделени за трансевропейските е, транспортни мрежи. Те, те, но се питам всъщност получават те освен тези 66% Тоест, ако от 66 ги вдигнем на 100%, какъв ще бъде резултата? Продължавам с примерите. Сезар. Сезар върши чудесна работа, но пак трябва да се направи политическа оценка на тази програма. В заключение, госпожо председател, смятам, че това е един добър доклад по критериите от миналото, но смятам, че вече се нуждаем от доклади, които да предоставят сериозна оценка въз основа на критериите на поставените Европейската комисия цели с конкретни с конкретно описание и по възможност с количествена оценка. Това, което мисля в момента е това, което трябва да ни предостави Европейската комисия, ако иска да запаси необходимите средства за финансиране в рамките на следващата МФР. Благодаря ви, господин Теличка. Господин Дълун, да разполагате с две минути. Thank you. I will be uh, brief. My question is... Благодаря ви. Въпросът ми е свързан с европейската добавена стойност. Опасявам се, че къде са държави членки пренебрегват инвестициите в инфраструктурата с надеждата, че Европейски съюз ще се намеси и ще ги спаси. Та въпросът ми е следният. Как може да се е, приложи на практика този критерий, за да се гарантира, че европейските средства ще финансират най-вече инфраструктура, която държавите членки сами не могат е, да финансират и които могат да принесат за една по-устойчива трансевропейска мрежа и насърчават е, трансграничният транспортен трафик с устойчиви транспортни средства. Благодаря ви. Господин Реке, Врам думата за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Може би ще ви изненадам, но няма да говоря с последните резултати в рамките на механизма свързване на Европа, а за самият механизъм. По резултатите бяха зададени е, редица въпроси. Можем да благодарим на Европейската комисия за предоставените резултати, които беше доста показателни. Но се спускаме с сериозна труд, е, трудност. Това са дългосрочни проекти, само преди няколко години започна да функционира механизми и е много трудно да се предоставят конкретни резултати за тези проекти, по повечето от тях още, все още не са приключили. Ме ми интересува самият механизъм. Механизма за свързване на Европа всъщност е чисто и просто инструмент за финансово управление, което а, не е била снабдена с допълнителни финансови средства. Тоест, ако погледнете как, а, какво, какви бяха средствата заделени в МФР, те вече бяха заделени други програми и просто бяха прехвърлени към механизма с на Европа. Тоест, промени се метод на финансово управление, но без да се отделят нови средства, което пък даде прекрасни резултати. Затова и много се притеснявам от следнията. Казвате ни, че трябва да се прехвърлим т.е. да съчетаем механизма свързана на Европа и ЕФСИ и да се прехвърли управлението от Европейската комисия към Европейската инвестиционна банка. Според мен трябва точно да направим и нещо не съм ви разбрала правилно. Защото качеството на механизма на свързване на Европа, не че искам да ви хваля, но да се дължи най-вече на централизираното управление и на експертиза на Европейската комисия, експертните възможности да, подбър, да подбирате проектите въз основа на набор от критерии, включително и е, критерият за европейска добавена стоеност. Съжалявам, но е, е, и бе върши нещо съвсем различно и резултатите, които постигнат в рамките на ЕСИ по отношение на транспорта, например, бяха много разочароващи. Така че смятам, че по-скоро би трябвало да се прехвърлим средствата от ЕФСИ към механизма за свързване на Европа и се надяваме, че Европейската комисия ще настоява за подобен механизъм, т.е. който да е по-възможно най-далеч от управлението на ЕИБ. И между другото ви припомням, че ЕИБ напълно излиза от нашия контрол и от вашият контрол. Отдаваме средства на Европейската комисионна банка и после може само отстрани да гледаме резултатите, без да нищо да кажем по въпроса. И резултатите по отношение на спорта, наистина бяха много разочароващи. Така че да, програмата, т.е. механизмът е чудесен интересен значи, момент Въпросът е как ще изглежда той за бъдеще. От гледна точка на количественото изменение на бюджета, дали ще има МСЕ-2, дали просто ще променим нещо малко по тази успешна рамка или ще запазите Хизбосвоса на Европа, или пък ще превърнете, превърнете този инструмент в финансов инструмент, който се управлява от трета страна, а именно от Европейската инвестиционна банка. И ви припомням, че По принцип ние в момента защитавахме настоящата структура на механизма на Европа. Си спомня много ясно на един дебат с Катанин по въпроса. А следващият ми въпрос в кой момент смятате, че може да се преразгледа и взаимовръзката между механизъм на Европа и Кохезионния фонд? До тук спирам за въпросите си. Въпросът не е само колко пари ще разполагате, а какво точно ще направите с създадената рамка, как ще запазите или евентуално ще подобрите и преди всичко как ще запазите този инструмент от евентуалното му ам, поглъщане от други инструменти или превръщането му в финансов инструмент. Мерси, Рике. Благодаря ви, господин Рике. Изобщо не си спазихте отделеното време за изказване, но ще ви го пустя веднъж. Господин Дегранде, имате думата за две минути. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a la Comisión. Благодаря, благодаря на комисията за това, че ни направи тази презентация и представи средносръчната оценка на механизма за свързване на Европа. След три години приложение е добре да се знае по какъв начин се развиват нещата и по, как... и по какъв начин тази оценка ще даде възможност за включване на нови проекти. Сега Ясен. Интересен и е въпроса на госпожа Яла относно броя на проектите и парите. С средносрочните преглед дава възможност на много държави членки да получат това, което им е необходимо. Испания има много очаквания независимо дали, дали става дума за трансгранични проекти, между, примерно, между Галиция и Португалия. Също така а, са необходими средства ще има за а, усъвременяване или за а, поддържане. Сега. Тук не, не се прилага само от регламента за механизма, а също регламента, който дава възможност за промените на, на коридорите ТЕНТ. Сега тук нещата трябва да бъдат изяснени а, ако има до, до, достатъчно средства, как, какви са а, критериите да се каже, че има или няма достатъчно не са средства или да се променят а, подходите. Така че искам тук на комисията да ни разясни нещата. Благодаря, господин Дегранде. И аз се бях записал. La commission, vous nous une évaluation, une présentation. Европейската комисия ни представи една оценка, която е много положителна за механизма на свързване на Европа. Да, вярно е от на гледна точка, от страна на изпълнението на бюджета. Редица бюджети очакват одобряване на финансирането им. И сте прави също така от за да твърдите, че механизмът е успех, но успех от количествена гледна точка. Ако погледнете от качествена гледна точка обаче, аз съм доста резервирана спрямо големите проекти, начинът по който се финансират и липса на прозрачност по отношение на Европейския парламент и на европейските граждани. Ще ви дам само един пример. Знаете, скъпи колеги, че много-много не защитавам проекта е, Лион Торино, но кажете ми конкретно как изглежда план за финансиране на този проект. Попит, зададох този въпрос и отговор беше, ами не, няма да получите тази информация, което пък за мен си е сериозен проблем. Така че, нужните условия за да се проведе е, истински дебат в Европейския парламент все още не са на лице, това е първото. А второто, смятам, че Европейската комисия трябва да е малко по-критична сама към себе си, за да може малко по-добре да насочи средствата за следващия програмен период. Това е важното за нас. Все пак говорим за политика, която винаги е защитава Европейската комисия на всички равнища, заложена програмата от Талин и трябва да ви кажа, че защитаваха бюджета за механизма с всички сили пред министрите на транспорта. Сега ми се иска вече да се обърне малко повече внимание на качествената оценка, не само на количествената. Очаква се от нас да има много сериозна добав... европейска добавена стойност за взаимосвързаността на европейските граждани, но и също така как точно се намалява въглеродният печатък на транспорта, което е много важна тема, която не споменахте особено много, но трябва да ви кажа, че ние тук в Комисията по транспорт се притесняваме и от последиците от Брексит и от намаляването на взаимосвързаността на ТНТ. Казахте ни, че имаме нужда от модернизация на инфраструктурите, приспособяването им към цифровата епоха и т.н. Ами, следното мога да ви кажа. Ако погледнете само механизма за свързане на Европа, който между другото е голяма част от средствата, които управлява комисията по бюджет. Ами, за нас е скандален факта, че само 9% от проектите са засягат пряко транспорта. Това за нас не е нормално. Много откровенна бях с вас, уважаеми представители на Европейската комисия. Ще се видим отново в Любляна, но най-важното е да споделяме една обща визия. Крайно време е транспортът да отговаря на първо място на нуждите на потребите, на второ място на нуждите от борба с измененията в климата, нуждите за мобилност и на четвърто място искаме отговори на всички въпроси, зададени въпроси. Желая успех на Европейската комисия. Господин Сила, отново ви давам думата, за да чуем отговор на, отговор на всички зададени ви въпроси. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на някои от елементите. Разбира се, едно изложение в рамките на 10 минути не може да вземе предвид цялостното съдържание на доклада за оценка. Все пак държа да подчертая, че трудно може да се говори на този етап за резултати 2-3 години след започване на изпълнението на проектите. Някои от проектите започнаха изпълнението на някои проекти започна през 2013-2014 година, други чак през 2016 година. Така че Очевидно, една средносрочна оценка може единствено и само да оцени започването на програмата или на проекта, но не би било а, честно да твърдим, че можем да дадем а, оценка на крайните резултати на проектите по отношение на въздействието върху мислите от въглероден диоксид, например. Така че, очевидно, трябва да на първо място да се преразгледат нищо на амбиция на този вид средносрочни оценки, а пък за следващата на многогодишна финансова рамка, може би имаме нужда от по-ясни критерии и да има ясно разграничение между това, което следва да се оцени в средосрочната оценка и това, което следва да се оцени в края на програмата. По отношение на мултипликационния ефект, Очевидно, главната точка е равнището на съфинансиране. Знаем, че в общия пакет има равнище на съфинансиране от 20 до 50%, т.е. средното равнище на вероятно е между 300 и 40%, а за пакет Охизонния фонд е 85%. По този начин придобивате идея за ефектът за инвестициите, но ми се струва, че мултипликационният ефект е само една част от резултатите. Мултипликационният ефект може да се използва само ако изглежда, че съответният проект е, е може да бъде финансиран и без подкрепата от механизма свързване на Европа. Но в повечето случаи ние смятаме, че проектът без подкрепа от МСЕ е няма изобщо да бъде изпълнен или много по-късно и с много по-трудно финансиране. Така че ми се струва, че и този ефект трябва да се включи, а не да се гледа само на ефектът за привличане на частни инвестиции. На принципа използвайте средствата или ще ги загубите. Идеята е, че след като не сме отпуснали цялостната сума, която е заделена в споразумението за субсидии, имаме правото да запазим тези средства за други проекти. Ще ви дам пример. Даден проект би следвало да приключи през 2021 година може да получи да, да, да, този проект да получи удължаване на продължителността си, тъй като се закъснява с изпълнението му, но освен това знаем от сега, че 20% от средствата заложени в споразумението субсидии е отвъд предвиденият а, е, м, срок за проекта. Какво може да правим тук нататък? Ами да оставим тези средства в споразумението за субсидии. Програмата изтича и средствата се връщат обратно в бюджетите на държавите членки. С принципът е, използвайте средствата или ги купите, може своевременно да поменим споразумението за субсидии, да се извадят средства, които няма да бъдат три иначе абсорбирани от проекта и да заложим тези средства и да ги пренасочим към нов проект и нови цели. Тоест, не е задължително, но е възможно да се направи това и се предвижда крайна дата за извършване на това и за нас в този случай ще бъде началото на 2021 година. Или казано са други думи, трябва да имаме много ясна видимост за това кога може да се появи евентуално последният процедура за представяне на проекти както и възможността за поставен проект на покосен етап. За това и нашата генерална дирекция направи обзор на всички действия, като разбира се, отрешава най-вече върху най-важните и най-масштабните дейности, за да сме наясно колко дом средства те ще се нуждаят в този период и, и вероятно в края на тази година или началото на година ще излезем с първо предложение за преразглеждане на споразуменията за субсидиите, с намаляване на предвиденото финансиране и прехващане към нови процедури за заявяване на интерес. Знаете, че сме длъжни да, да осъществяваме една процедура за заявяване на интерес или търгова процедура годишно, но на практика очакваме да има доста повече такива, тъй като очакваме през 2019 или 2020 година да можем да направим и по-масштабна процедура за заявяване на кандидатстване с проекти и то за многогодишни проекти с средствата, които ще бъдат прехвърлени с промяната на споразумението за субсидии. По въпроса за взаимодействието, радвам се, че този аспект беше засегнат в въпросите ви. Това беше областта, в която показва, оценката ни показва, че резултатите не са задоволителни. Защо? Защото периметърът за допустимост на трите сектора би следвало да бъде с... смесен, т.е. да бъде обединен. Очевидно е, че настоящата процедура не дава очакваните резултати и трябва да променим критериите. Имаме нужда от повече гъвкаво за постигане на реално взаимодействие и напълно отговаря тази наша оценка на колегите от а, двете други сектори. Това ще бъде една основните промени а, в а, МСЕ за следващия програмен период. За FC съжалявам, може би наистина не е станало ясно какво исках да кажа. По никакъв начин не смятаме да променяме методът на управление или да преминаваме от принцип на субсидии към принцип на финансови инструменти. Грантовете си остават основният съставен елемент на механизма за свързване на Европа. За сега обаче казах само, че ние представляваме малък финансов компонент т.е. компонент на финансови инструменти в рамките на МСЕ и искаме също така първо да прехвърлим този инструмент, за да не се стигне до увеличаване на броят на малките финансови инструменти, разпръснати в голям брой програми. Ако обедините всичките си финансови инструменти, разбира се, ще стигне до економии на мащаба по отношение на задължението за докладване, както и по отношение на мултипликационният ефект. Така че със сигурност няма да променим а, системата на управление. Механизмът свързан на Европа ще си остане един инструмент, който се основава най-вече на грантовете. Това е а, възможността най-вече да инвестираме в а, проекти за подобряване на инфраструктурата. по отношение на качествените измерения на големите инфраструктурни проекти. Тук разбира се трябва да уточним, че механизма за свързана на Европа е само част от общата картина. За много големите инфраструктурни проекти помощта, от Европейския съюз, обикновено обхваща няколко финансови периода. И за подобни мащабни периоди често обхващат два, дори три финансови периода и очевидно, че никой не може да даде никаква финансова гаранция в рамките само на един финансов период. Тоест, е, на въпросът е как се гледат финансовите модели на много големите инфраструктурни проекти, това, разбира се, е много трудно предварително да се определи. В най-добрия случай може да гарантираме дяло или част от финансирането за определен период, но не можем да видим какво ще се случи през следващия финансов период. Опитах се да отговоря на повечето въпроси. Може би ще сподобя. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Благодаря ви защото отговорите ви бяха много ясни, изчерпателни и бяха много конкретно насочени към поставените от нас въпроси. В заключение можем да стигнем до извода, че като цяло сме много удовлетворени от а, лансирането и започването на изпълнението на този механизъм. Надявам се той да продължи да дава добри резултати. Спираме до тук с тази точка от дневния ред и продължаваме с следващата, а именно политиката на сближаване и една от тематичните цели, а именно член 7. Член 9. Член 9 параграф 7 от регламента за общите разпоредби. Давам думата на господин Златовски, който е нашият докладчик. Скъпи колеги, имате думата. Мерси, месио ли президент. Благодаря, господин председател. Да, благодаря ви. Благодаря много на докладчиците в Сянка, с които работихме в дух на добро сътрудничество и стигнахме до едни компромисни текстове. 13 са компромисите, които се приемат от общо 15 предложени текста. Благодаря на господин Маринеско най-вече във връзка с работата по така, тесните места и слабостите. Е, нуждаем се от повече координация от е, е, страна на Европейската комисия по отношение на Кохезионния фонд, на Европейските структурни инвестиционни фондове, а също и по отношение на ТНТ те за отстраняване на съществуващите слабости. Надяваме се, че при взимане на решенията Генерална дирекция Мувмент мобилност ще бъде включена много по-активно в бъдеще. Благодаря на господин Крамер за това, че трябваше да обърнем повече внимание на трансграничната инфраструктура, която е разрушена по време на Втората световна война. Не става дума единствено за е, е, ЖП е инфраструктура, но също и за инфраструктура в другите видове транспорт. Така че становището призовава за поддържане на адекватно ниво на финансиране, което да може да покрие нуждите, а предизвикателствата през нас са големи. Надявам се, че утре по време на гласуването ще можем да подкрепим всички е, този текст и ще подкрепим и регионалната комисия. Благодаря. Благодаря, господин докладчик, господин Ван Дакам, който е докладчик сега. Благодаря, господин председател. Както каза колегата Золотовски, ще започна също с благодарности към господин Маринеско. Ще благодаря и на докладчика за подготвения списък за гласуване и за работата с координаторите и докладчиците в Сянка. Дискусията по механизма за свързване на Европа, ЦЕП и дискусията във връзка с текста на комисията Реги е, трябва да се е, обедини. Според мен нещата са еднакво важни. Становището е много балансирано. но все пак доста дълго време е необходимо в Европа, за да подсигурим съответните инвестиции и освен това не става дума само за това да се подсигурят инвестициите, а след това да се изпълнят проектите. Така че много хубаво е да премислим внимателно всички предложения за комисията Реги Нека да свържим нещата с работата по ТНТ и освен това е, в никакъв случай не бива е, е, в рамките на комисията, така да се каже, да се допускат отклоняване ние на средства от бюджета за транспорт за дейности, които привидно са свързани с транспорта, но всъщност не са. Така че това би трябвало да бъде в центъра на нашите дискусии в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Вин Вантен Камп. Думата има Исмаил Ертук. Uh, благодаря. Uh, благодаря и от името на нашата uh, политическа група. Госпожа Грапили всъщност е докладчика в сянка, но тя ме помоли, тъй като не може да присъства, да я заместя. Благодаря на докладчика. Нещата са много важни от гледна точка на бъдещата МФР. Необходимо е да се поддържа, да се обновява съществуващата инфраструктура. Транспортът е всъщност основната сфера, в която са необходими подобни инвестиции. Е, и липсващите трансгранични е, така, е, отсечки в рамките на е, транспортните мрежи действително е, са един много важен елемент и голямо предизвикателство. Благодарим на докладчика и за предложените компромиси. Miltenburg, pardon. La parole est à vous. Thank you, Chair. Would like to thank also the rapporteur for... Ден Милтенбург, да, благодаря. Госпожо председател, благодарим за конструктивния подход на докладчика, благодарим за компромисите. Ние ще е, бъдем а, а, а, така, в подкрепа на всички тези а, изменения, които а, а, се подкрепят и от мнозинството от членовете, но а, изменение 34 а, действително а, подчертава необходимостта от а, ясна и реална връзка между а, ТНТ, а, ЦЕФ и а, а, транспорта и а, изменение ние бихме желали да има реформа, а не само така, включване на някои транспортни проекти в бъдещата МФР. Благодарим на всички, с които работихме по това становище. Се надяваме, че то ще бъде отразено в окончателния текст на Реги. Благодаря ви, господин Ван Миртенберг. Господин Крамер, имате думата. Благодаря ви. Благодаря много сърдечно на докладчика. Не е никак лесно от 50 изменения да направиш 13 компромиса. Да, смятам, че компромисните текстове са много, добре, много добри и всички бяхме едини. Всъщност имаше само един глас против по отношение на две от предложенията, защото те били твърде конкретни, твърде специфични. Но от 30 години Европейската комисия всъщност работи по ЖП мрежата в Европейския съюз. Инвестирани са милиарди и въпреки всичко държавите членки не са постигнали много и очевидно разделението не само в Берлин и в Германия, но в цяла Европа а, доведе именно до този жалък резултат. Между Страсбург и Колмар имаше един ЖП мост, който бе разрушен от германските войски и все още не е възстановен. Колкото и да се отпускат средства, някои неща просто не са създадени. Не са попълнени именно тези празни места в мрежата, а това е нещо много конкретно и е абсолютно необходимо, за да се получи тази прословута добавена европейска стойност. Е, да, добре. а. Много ви моля да не игнорираме е, всичките тези аспекти. Напротив, да подчертаваме колко е важно именно чрез е, е, една мирна революция, така да се каже, Европа, народите и страните се свързаха в обединение ние и направиха Европейския съюз, но трябва да го направим и в рамките на транспортната инфраструктура. И сигурно съм ви разказвал, че в Швейцария, когато ставаше дума за ПЧП. Изведнъж някой се обади и така от Министерството швейцарското и каза, не щем ПЧП. И ние казахме как така публично-частни партньорства, ние от толкова години работиме по този начин в Европейския съюз. А, не. А, там, където действително има полза от ПЧП, казах от Министерството на, Шве... на Швейцария, тази полза отива в, в крайна сметка в джоба на частния инвеститор. Защо ние да не си вземем парите, а, а и да извлечем ползите за нас? А, а, защо трябва да ги даваме на частния инвеститор? Защото обикновено опита ни показва, че когато има загуби, държавата трябва да ги поеме, а когато има полза, а, тя отива а, директно в джоба на частния инвеститор. Така че а, само това ще ви кажа и ви моля да подкрепите нашите изменения. Благодаря. Благодаря, господин Кромер. Европейската комисия има думата господин Лайнер. Благодаря за това, че ми дадат думата. Само няколко думи по компромисните изменения. Първо, второ изменение. Европейските средства се управляват от различни служби в комисията. Да, разбира се, наистина имаме необходим, необ, необходимите а, под, подходи, за да постигаме наистина с енергия. Така че при всички случаи това ни нарушава хармонизирания подход. Втория комон коментар. Става дума за трети компромис. Става дума за селекцията на проекти. И че процента на а, избрани проекти е около 60%, може би един много висок а в рамките на тенти, на тент, а, че проектите свързани с железопътния транспорт са над 66%, така че не смя... Не смятаме, че има тук недостиг на а, избрани проекти. Четвърти компромис става дума за оценки. Имаме много сложен и много добър механизъм за оценка и надзор на изпълнението на отделните програми, включително и на отделните проекти, които се изпълняват по, силата, по силата на тези програми, включително и равнопоставеността между мъжете и жените, а да се добавят критерии, това само би осложнило и отежнило изискванията за държавите членки. А колкото до различните инструменти, разполагате с необходимата информация за това на нашия сайт, а тази информация е, е достъпна и за широката публика. И сега в заключение докладчик. Иберт. Ами е, просто благодаря на всички и ви приканвам да гласувате утре за доклада. Благодаря на господина. Злотовски. Утре в 9 часа ще гласуваме и за сега приключваме с работата на нашата комисия, а от 17.30 нататъка ще заседаваме с координаторите, с останалите ще се, ще се видим.